околната среда. Президента на Бразилия е, нееднократно вече е показвал, че не зачита е, целите по отношение на климата и околната среда. Как ще постигнем тогава споразумение? Е, колегата Юнгериус за една минута. Благодаря, госпожо председател с а, този а, вид споразумение, с а, Брексит, наложен от Борис Джонсън, Европа всъщност страда. Естествено, че ние трябва да гледаме на търговското споразумение с Меркюсър, не само като на нещо, което ни застрашава, но също и като на шанс. При всички положения ще трябва да поставим същите изисквания към партньорите, които въжат въжат и за нас и да се ръководим от договореностите в Париж. Много важно е да сближим стандартите, да сближим стандартите с всичко това, е, е, което в крайна сметка е, се опитват да ни наложат и Тръмп, и Борис Джонсън, и Болсонаро, но не те да ни налагат нещо, а ние да се опитаме да ги накараме да спазват нашите споразумения и изисквания. На колегата Вайс трябваше да бъде следващия оратор, но аз не виждам госпожа Вайс.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 благодаря. Трябва да се ръководим и от настоящите, и от... Трябва да се ръководим и от настоящите, и от бъдещите ни е, цели, когато говорим за търговски споразумения. И най-вече от целта, която сме си поставили устойчивост и климатична неутралност. Е, не бива в никакъв случай да се сключват подобни остарели търговски споразумения. Става дума за някаква странна смесица между права на работници, на условия за производство. Естествено, трябва да се имат предвид и всички тези неща, както и технологичните процеси, но също и е, стандартите по отношение на отглеждането на животни, на транспорт на животни, дали е, се използват пестициди, дали как, е, какви са фуражите за животните. В противен случай просто не бива да, спа, да сключваме това остаряло споразумение. Колегата Шодрова е. Колегиня, колегове, e, Благодаря. Споразумението с страните от Меркосур би трябвало да задължи тези страни да спазват екологичните стандарти и да съответства на целите на Зеления пакт. Разбира се, има рискове за въздействието върху фермерите. Надявам се, че комисарят ще потвърди гаранция и компенсация за над 1, милиор, над 1 милиард за фермерите в случай, че има такива последици. При тези условия можем да приемем споразумението. Не е приемливо поведението на президента Болсонаро обаче и неговият и това, което той прави в Амазония. Споразумението с Меркосур е по е допустимо, ако президента Болсонаро даде гаранции, сложи край на унищожаването на горите в Амазония. Има нужда от конкретни гаранции. Тези гаранции трябва да бъдат дадени пряко от президента Болсонаро. Това е един инструмент, който преследва целите на Зеления пакт. Следващият е колегата Фернандес е, за минута и половина. Много благодаря, госпожо председател. Споразумението с Меркосур не е само економическо споразумение, то опира и до ангажименти, свързани с устойчивото развитие, реципрочността, то отговаря на зеления курс на Европа. Освен това дава шанс и ние не бива да загърваме този шанс. Европейският съюз и Меркосур чрез това споразумение се ангажират на практика да изпълнят Парижкото споразумение. Меркосур има специален раздел за устойчивото развитие и за зачитане на основните права както и социалната отговорност на предприятията. Гражданското общество получава много по-активна роля. Опазват се и правата на кореното население. Това е споразумение, което включва и принципа на предпазливост. Освен това, в него е заложена борбата с измененията на климата. Не бива да забравяме, че споразумението с Меркосур ще се прилага едва когато е ратифицирано. Ние не бива да губим този шанс. Според мен предлаганото напълно отговаря на изискванията и трябва да се работи едновременно с зеления курс и по това споразумение. Благодаря, Хорди господин Хоган от името на комисията. Благодаря много, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на 64-мата оратори, които участваха в дебата. Разбира се, Зеления пакт е новият ъгъл, от който ще се разглеждат много политики. Търговската политика е сред тях. Много, ми, много бях трогнат от хубавите думи на Зелената партия за усилията, които полага комисаря, председателката фон дер Лайн. Защо не гласувахте за госпожа фон дер Лайн, когато се гласуваше комисията, но това е отделен въпрос. Никога не сте доволни. Съгласен съм с госпожа Юнгериус, че това е възможност, че договорът е възможност. В момента нямаме споразумение с страните от Меркосур и не можем да намерим друг начин да накараме тези страни да предприемат по-прогресивни действия в областта на климата. Е много от тревогите, изразени от депутатите тук, аз не познавам друг механизъм, освен да се напише писмо или да се изкажем в парламента или на международни форуми. Не, не, не знам да има друг, друг лост за въздействие, освен споразумението. За мен това е възможност да постигнем ангажимент от тези страни. Аз мисля, че това споразумение трябва отново да се огледа. И нека да направя няколко коментара. Може справедливо е да се каже, че споразумението, което договорихме през 2019 година, не е, не е виновник за пожарите в Амазония не сме съгласни с това, което направи президента Болсонаро и с това, че не обръща внимание на Амазония. Само, че с какъв инструмент разполагаме, за да не се повтори този сценарий? С какъв лос за въздействие разполагаме, за да накараме господин Болсонаро да опазва Амазония? Това е цел, която обединява всички нас. Споразумението определено отдавна се договаря от 20 години. В крайна сметка намерихме основа за баланс, за постигане на балансирано споразумение. Президента Болсонаро в предизборната си кампания каза, че не иска да е част от паричкото споразумение. Същата позиция като на президента а, Тръмп. След това промени решението си и сега прие това споразумение. Ще видим а, как точно ще се изпълни. Само, че сега за онези, които казват, че няма никакъв напредък в областта на устойчивостта, искам да кажа, че в споразумението има задължителен ангажимент за спазване на Парижкото споразумение, подписано от всички страни в Меркосур и националното участие на Бразилия включва следните ангажименти, които трябва да бъдат постигнати до 2030 година. Нула незаконно обезлесяване в Амазония и компенсация за емисии на въглероден двокис в резултат на обезлесяване. Второ, възстановяване и залесяване 12 милиона хектари. На трето място изпълнение на споразуменията от Париж и устойчиво управление на горите с оглед на незаконните и неустойчиви практики. Имаме ангажимент за възстановяване на 1 милион хектара годишно, за разлика от половин милион хектара до сега, така че без това споразумение как ще постигнем задължителни цели? Днес нямаме никакъв форум. Според мен това е напредък. Споразумението за асоцииране ще осигури и рамка в която да включим разпоредби в защита на местните общности в веригата на доставки за продуктите от лесовътството. Не може да се каже, че не обръщаме внимание на местните общности за социалните права. Всички страни от Меркосур са ратифицирали конвенциите, 8-те конвенции на МОЦ, изключение на една. Три страни ратифицираха всички тях, а една страна ги е, е ратифицирала 7. Така че да се каже, че няма напредък в социалната област, не е вярно. Освен това, е, има договорени социални права, за да не бъде търговията в ущърп на социалните и трудови права, а да се насърчава баланс между економическия растеж и опазването на околната среда и социалните права. Целта е да се спазват достойни условия на труд. Тук се включва здраве и безопасност на работното място, редовни почивки, разумни, разумно работно време. Това са само някои от примерите, които не бяха споменати по време на дебата, а те са част от споразумението. Аз съм убеден, че трябва да ги проучим внимателно. Сега, сълскостопанските продукти са чувствителни продукти. Тръстиката и захарта са особено чувствителни, затова имаме и мита. Имаме 200 и, вече имаме квота от 260 хиляди тона от много години насам. Тази квота не се запълва, защото стандартите на Европейския съюз се повишиха през последните години до такава степен, че тези страни не могат да отговорят на тях и в Европейския съюз не влиза сълскостопански продукти, ако, ако не, е, не са проведени 100% инспекции. Нашият контрол функционира. В момента провеждаме 100% контрол и това трябва да продължи. Няма да се занижават европейските стандарти. Всички географски означения се е, защитават и това е сигнал за качество. Е, моят добър приятел господин е, Уолес е има нововъзникнал интерес към селскостопанските въпроси, но искам да му кажа, че ще бъде постигнат напредък в тези въпроси и на вашите избиратели можете да разкажете за постигнатия напредък. И накрая, госпожо председател, имаме нужда от лостове за въздействие, така че всички економически и социални измерения на споразумението за свободна търговия трябва да се използват. Госпожа Компула Натри спомена тревогите на, на държавите членки. Аз ще се погрижа тълкуването на договора и на разпоредбите ще се предостави на всички вас, за да се подобрят перспективите за приемане на споразумението. Парламента трябва да утвърди споразумението преди да започне ратификация от държавите членки. Европейски съюз от 20 години насам се опитва да договори споразумение с приятелите ни от Латинска Америка и да изградим връзки, които останаха малко на заден план. Това са наши братовчеди и приятели. И сега можем да им кажем, готови сме да работим с вас по економически и социални въпроси. Благодаря. Благодаря, господин комисар. А, да, видяхме, че има а, синя карта е, във връзка с е, казаното от е, господин Уолас и за него. Но сега трябва да дам думата на госпожа Топорайнен. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на всички участници в тази дискусия по една много важна тема, която тревожи всички нас. И слушахме много внимателно е, споделените от вас е, безпокойства и ще ги съобщим на съвета. Трябва да направим е, всичко, което е по силите ни във връзка с е, опазването на климата е, и борбата срещу климатичните промени. И то трябва да го направим много бързо. Комисията представя една всеобхватна стратегия, която естествено ще трябва да анализираме много точно и добросъвестно. Благодаря на комисията и на комисаря Хоган за това. Търговските споразумения е, са много важна е, сфера е, и е, много важен елемент, е, за да въздействаме на нашите партньори и по отношение на климата и е, екологичните цели, които те би трябвало също да споделят. Аз мятам, че Търговското споразумение естествено е възможност да се насърчат тези цели за устойчиво развитие. Може би в някои случаи действително е по-добре да се предоговорят условията, но много по-лесно е да го кажем, отколкото да го направим, тъй като има вече един определен модел на търговско споразумение и предоговарянето ще бъде много трудно в контекста Европейски съюз Меркосюр. Би трябвало да използваме и възможността за износ, за да поставим едни по-високи изисквания и стандарти към производителите в региона, включително по отношение на климата. Работата, сътрудничеството с трети страни е изключително важен инструмент в това отношение. Ние трябва е, да е, обърнем особено внимание на устойчивостта е, в е, търговските споразумения и да използваме е, климата, околната среда, устойчивостта като е, важен лост. Но при всички положения не бива да губим възможността, която предоставят търговските споразумения. Благодаря, госпожо министр. Приключваме с разискванията по тази тема. И преминаваме към следващата точка от дневния ред изявление на заместник-председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност по темата положението на уйгурите в Китай. Аферата Чайна Кейбълс. В рамките на тази дискусия ще имате възможност да ползвате и процедурата синя карта, както и спонтанните изказвания. Малка пауза, за да се смени екипа на комисията и на съвета. Използвам случая, за да поздравя нашите посетители. Може би понякога ви тревожим и ви пречим да следите внимателно дискусията. Имайте предвид, че е, колегите в залата понякога трябва да споделят нещо с съседа си, но е хубаво да го направят при изключени микрофони. Радваме се във всеки случай, че имаме посетители тук в трибуните. Благодаря на всички вас. Почитаеми членове на Европейския парламент. Госпожо председател, Европейският съюз неведнъж е говорил за положението в Чинчан. Освен това, имахме многостранните разговори в Женева през септември, през октомври в ООН. Наскоро разговарях с външния министр на Китай в Мадрид. Ние сме все още много разтревожени от политиката относно тези лагери, защото множество източници показват, че са засегнати милиони. Нещо друго, което много ни тревожи е широко разпространеното наблюдение над гражданите. Използват се биометрични данни, изкуствен интелект – регистрират се много чувствителните биометрични данни на гражданите от Чинчан. Има много източници, които също така показват, че се налага контрол над религиозните храмове и младсинствените езици. Никой не оспорва това, че всяка държава може да приеме мерки за да се бори с тероризма. Но доколкото ние разбираме, тези мерки в провинцията Чинчан са непропорционални. Това беше и заключението на 12 високопоставени служители на ООН, които проучиха законодателството на Китай за борба с тероризма и отбелязаха задържането на хората в тези лагери, безследното изчезване, без никакъв съдебен процес. Освен това, би трябвало да се използват мандатоносителите на ООН, да има наблюдатели в региона. Това би била важна стъпка. Все още нямаме резултат. Разговарям с китайските органи, с нашите посланици. Церемонията днес показва колко е важно да се опазват правата на малцинствата, да се пази свободата на вероизповеданието и съвестта. Европейският съюз ще продължи да заявява своята позиция, да изразява своята тревога за случващото се в Чинчан. Ще говори на международната сцена и в ООН. От името на Европейския съюз ще продължа да призовавам Китай да изпълни своите международни задължения, да зачете правата на човека. Госпожо председател, почитаеми членове на парламента, благодаря ви за вниманието и сега очаквам дискусията. Благодаря колегата Визлер Лима от името на НП. Госпожо председател, от 20, преди 20 години Китай подписа пакта за международни, за международни права. Ние очакваме Китай да ратифицира този пакт. Китай постигна напредък в областта на социалните права но политическите права са проблем. Неприемлив е ареста на лица и забраната на правата на цели групи, като уйгурите. Европейския парламент – не може да остане безразличен след последните документи, които говорят за широко разпространените, широко разпространеното преследване на уйгурите. Не можем да останем безразлични и това, тази реакция не може да бъде само на думи. Днес връчихме наградата Сахаров на Елхам Тоти. Това е много важен сигнал тъй като този човек е мирното лице на борбата за самоопределение. Броят на, арест, на арестуваните уйгури е над милион. Тези лагери са недостойни за 21 век. Китайските власти твърдят съвсем различно. Присъствието на тези хора в лагерите е било доброволно и понякога сравняват, сравняват тези лагери с пансиони. Тогава Китай защо не пуска международни наблюдатели и журналисти в тези лагери? Настояваме Китай да осигури достъп до тези лагери и да даде възможност на игорите да изповядват свободно своите вярвания. Задължително е също така продуктите, които се произвеждат в тези лагери, да нямат достъп до пазара на Европейския съюз. Никоя фирма, никое дружество не може да приеме продукти резултат от принудителен труд. Всеки трябва да поеме своята отговорност. Благодаря ви. Благодаря колегата Пири за минута и за две минути. Благодаря, госпожо председател. Приветствам много сърдечно господин Борел. Добре дошли в Европейския парламент на тази първа сесия, в която се явявате в новата си функция. Китай е един от най-важните търговски партньори на Европейския съюз и е, много важен член на международната общност, но това не означава, че е, трябва да си затваряме очите пред е, нарушенията на правата на човека. Повече от един милион уйгури са е, жертва на. Е, е, репресии в Китай. 2019 година не случайно господин Тоти получи е, наградата Сахаров. Той е известен академик, той е известен учен, е, който винаги е защитавал правата на уйгурите, но сега е в затвора. И не можа да дойде до Страсбург, за да получи лично наградата си. Днес Джебер, неговата дъщеря, всъщност го представлява тук в Европейския парламент. Ние се прекланяме пред всичко направено от Илхам Тоти. Китай се опитва да асимилира религиозно, културно, социално всички, които принадлежат към други общности в религиозно и етническо отношение. Китай е, всъщност е, е, е поел задължения в рамките на международно-правните договорености за правата на човека. Но никой не наказва Китай, независимо от това, че всички знаем колко са нарушенията в тази страна. Убийците и онези, които потушават всяка съпротива и вкарвайки хората в затвора, трябва да понесат своето наказание. Благодаря ви. Колегата Бенион, две минути. Че. Благодаря ви, госпожо председател. Две десетилетия Йохан Тохти е работил за да има разбирателство и диалог, но в резултат на това септември 2014 година беше осъден на доживотен затвор чрез един театрален съдебен процес. Радвам се, че му беше връчена наградата Сахаров, но той не е единствения, който страда заради китайското правителство. Скъпи колеги, множество в Китай са подложени на безпредседентни репресии заради тяхното вероисповедание. От 2017 година насам 1 милион бяха произволно задържани в тези лагери за превъзпитание, докато се откажат от своята идентичност и вероисповедание и обявят, че са лоялни пред китайското правителство. Това е много обезпокоително. Европейският съюз трябва да задължи Китай да зачита основните права, да се борим срещу тяхното погазване. Китай затваря произволно цял милион. Освен това, ние бихме искали китайското правителство да осигури свободен достъп до автономния регион Синдзян за журналистите. Ние не можем да наблюдаваме безучастно и нищо да не се променя в отношенията ни с Китай, докато се случват тези отвратителни престъпления. Според мен това е най-сериозното посегателство срещу човешките права по целия свят в момента. Разбира се, ние настояваме за освобождаването на господин Тохти и трябва също така да се промени позицията на китайските власти и да се затвърдят човешките права. Благодаря колегата Бютикофер Зелени. Благодаря, господин заместник-председател. Благодаря ви за то хубавите думи, които казахте от името на Европейския съюз за моята политическа група. Никога всъщност не е имал либерален режим в Китай, но в е, Шинчен. Е, е, на практика един тоталитарен режим погазва правата на хората и техните свободи. И ние трябва да имаме предвид всичко това, което се разкри в рамките на China Cables. Култ културата, традициите е, на е, толкова много общности в Китай е, всъщност ще загинат поради тази политика на китайското ръководство. Хората трябва да могат да говорят каквото желаят, те трябва да е, упражняват своите обичаи е, и е, да спазват своите традиции, да говорят своя език. Не бива в никакъв случай е, да е, позволяваме да се разрушават всичко това, което е свързано с правата на човека и с нашите принципи. И за това Европейския парламент е, настоява да се преосмисли политиката на търговски взаимоотношения с е, Китай, защото е, всичко крайна сметка трябва да бъде много добре премислено, анализирано, контролирано европейските е, компании, които създават е, стойност, ще трябва да се откажат от е, инвестициите в Китай и знаем, че китайските инвестиции всъщност тук много агресивно лишават включително и нашите големи предприятия от възможности за развитие. При всички положения ще трябва да наложим едни определени ограничения, които да са свързани с участие в репресиите или не участие в репресии, тогава да допускаме и продуктите на съответните компании. Нека да кажа, че тази годишният лауреат на наградата Сахаров е, няма възможност не само да напусне затвора, той не може да се среща с членове на семейството си от е, две години насам. Ние трябва да настояваме и да направим всичко, което е по силите ни, да, за да осигурим среща на господин Тоти с членовете на неговото семейство. Господин Бонафриско има, госпожа Бонафриско има думата. Благодаря, госпожо председател, господин върховен представител, драги колеги. С новия път на Коприната, която свързва 63% от световното население, Китай пише цинично своите правила. Земята на уйгурите е един от най-важните инфраструктурни елементи на, евро... на амбициозния китайски проект за 1 трилион долара се превърна в идеален претекст за потискане на всеки стремещ за самоопределение на населението по новия път на Коприната могат ли да минават стоки, но не и права, свобода и демокрация? Господин върховен представител, политиката на съседство трябва да се основава на глобални политически, а не само географски параметри. Преследването на уйгурите говори за очността на една страна, която е създала система основана на глобален контрол, която използва хората в името на експанзията и стремежа към глобално господство, господство в сектора на изкуствения интелект механизми за социален кредит, лицево разпознаване и контрол върху емоциите водят до масово наблюдение на милиард и половина души. С анализа на масивите от данни, правителството в Пекин от една страна контролира територията в ущърп на правата на човека, от друга е, е използва огромните бази данни, в които са събрани личните данни на гражданите по един централизиран начин, без да се прави разграничение между публичните и личните измерения. Ситуацията е неприемлива и Европа с своите основополагащи ценности не може просто да отбележи случващото се. Колегата Футига. Благодаря ви, госпожо председател. Господин върховен представител и заместник председател, добре дошъл в Европейския парламент. Въпреки експериментите в економиката, Китай си остава комунистическа държава която управлява чрез заплаха огромни групи от собственото си население. От ноември 2019 година насам вече разполагаме с изтеклите документи. Те обясняват какво се случва в автономния регион Синдзян. За всички нас е ясно, Разбира се, че тези лагери за задържане не са място за доброволен труд. Разбира се, че се използват всякакви технически средства за надзор. Ние изискваме Европейският съюз да предприеме действие. Господин Върховен представител, тук трябва наистина решимост от наша страна. Призовавам да бъдат затворени тези лагери и да се наложат санкции на тези, които отговарят за заплахите и сплашването. Благодаря. От името на ГУЕ колегата Вилануева Руис. Ние говорим за своето безпокойство, след като разбираме какво се случва с човешките права в Синдзян – затова искаме всичко да бъде проучено в дълбочина. Нашата група винаги е била против погазването на човешките права навсякъде по свете. Виждаме обаче, че все по-често се стига до такива авторитарни отклонения. Европейския съюз трябва да води диалог. За това ние сме срещу санкциите наложени от САЩ. Това е вид шантаж – освен това, САЩ едва ли може да говори за свободите и човешките права. В един момент на търговски войни ние нямаме нужда от санкции, а от диалог, многостранния принцип и зачитането на правата на човека. В този парламент често правата на човека се използват като инструмент и днес искам като европейка да се обърна към мигрантите и да кажа, Жако, че не успяхме да ви защитим както трябва. Не може едно човешко същество да бъде незаконно. Моля, съобразявайте с даденото ви време. Колегата Касталдо, минута и половина. Благодаря, госпожо представител, господин върховен представител, колеги. Представете си общество, в което изкуственият интелект използва автоматични алгоритми и лицево разпознаване, за да се реши кой да бъде арестуван и изпратен в лагер за превъзпитание. Тези затворници нямат контакт с външния свят, непрекъснато ги наблюдават, принуждават ги да учат китайци и са подложени на усилия за асимилация. Според резултатите, Престоя в лагера предопределя целият им останал живот. Всичко това се случва в, днес в Синдзян. Над 1 милион уйгури са подложени на натиск на превъзпитателна дейност, за да се изкорени тяхната култура. И има нужда от целенасочени мерки срещу онези, които са виновни. Не бива да допускаме износна технология за профилиране. Ние ние, познав, ние знаем тази истина, но китайските власти я отричат ние, колеги, трябва да положим всички усилия да сложим край на това държавно а, насилие. С а, своят а, кураж а, господин а, Тоти а, се бори срещу потисничеството. Аз бях убеден поддръжник на неговата кандидатура за наградата Сахаров. Надявам се, че той ще може скоро да бъде освободен, за да прегърне дъщеря си. Благодаря. Скъпи колеги, много ви моля, мислете и за устния превод, когато говорите. Колегата Галер има думата. Благодаря, госпожа председател, скъпи колеги. Първо ще благодаря на заместник председателя и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, защото той присъства и по време на официалната церемония при връчването на наградата Сахаров. Това бе политически сигнал. Политически сигнал е и това, което се случва сега в пленарната зала на Европейския парламент. Ние критикуваме ситуацията в Синдиан. И то независимо от принадлежността към политическите групи. Е, това е много ясен сигнал. Ясен сигнал беше и връчването на наградата Сахаров е, на е, господин Точи. Това, че той е в затвора, това, че няма възможност да се види с членове на семейството си, означава на практика, че се нарушават основни правила в международноправните норми и е, при всички положения, господин е, е, заместник-председател на комисията и върховен представител, моля ви да направите каквото е необходимо, за да има този човек повече права. Ойгурите не правят нищо, което застрашава държавата Китай. Те държат само на това, което в крайна сметка би трябвало да получава всяка етническа и религиозна общност. И ние защитаваме тези хора. Колегата Гепхарт има думата. Госпожо председател, господин Борел, скъпи колеги, Чайна Кейбълс отново ни показа колко безкруполно действа китайското правителство в региона Синдиан и потушава всичко, което е свързано с желанието да покажеш идентично с една определена религиозна и етническа група. Господин Борел, вие както и до сега вярвам, ще намерите ясни и точни думи, за да изясните нашата позиция на китайското правителство трябва да се настоява за освобождаването на е, господин Тоти и на другите, които са в неговото положение. Трябва да се изяснят е, условията е, в Синджиан. Желаем там да се направи една много сериозна проверка за това кой точно извършва нарушенията върху правата на човека. Да, ние не желаем продукти от е, принудителен труд, от трудови лагери е, и трябва да се съобразяваме с е, този наш принцип. Скъпи колеги, Непрекъснато трябва да повтаряме, че спазването на правата на човека и на е, принципите на правовата държава са неизменно условие е, за по-нататъчното задълбочаване на взаимоотношенията с Китай. Колегата е, Софин Фелд. Е, Благодаря, госпожо председател. Нека кажа добре дошъл и на вас, господин върховен представител. Mm-hmm аз си спомням, че вие бяхте тук в друг капацитет преди няколко години. Сега говорим за геополитически проблеми. Миналия месец една холандка успя да измъкне документи от китайското правителство, които доказват, че се използват инструменти на тоталитаризма. Това трябва да е предупреждение за нас. Ако такива инструменти има, те биха могли да бъдат използвани и срещу нас. Днес ние връчихме наградата Сахаров на господин Тоти. Това беше политическо заявяване на позицията на Европа. За жалост не за първи път връчваме тази награда на правозащитници в Китай. Ние настояваме да се освободят задържаните в лагери уйгури. Колегите трябва да разработят стъпките за това, но ние имаме и закона Магнитски, прият от съвета мината година. Така че, господин Борел, ще гарантирате ли, че законът Магнитски ще се превърне в реалност без забавяне и че тези списъци няма да се гласуват с единодушие, за да не може една държава да наложи вето? Освен това, при съставянето на списъка трябва да се включат НПО, Европейския парламент, националните парламенти. Господин Борел, Европа трябва да бъде новата световна суперсила, която се бори за свобода и ред. Благодаря колегата Грегорова. Господин Борел, говорим за китайски грами които говорят за това, че китайските власти ни лъжат за геноцида, който провежда страната. Аз имах щастието да се срещна с дъщерята на Йохан Тоти, но не можах да се срещна с самия господин Тоти, защото той е в концентрационен лагер. Не знаем къде се намира той. От две години не знаем нищо за него. Не знаем дали дори е в Китай. Заедно с това този геноцид Едновременно с този а, геноцид най-богатия човек в а, а, Китай, Пет, в а, моята страна, Петър Келнер, а, поддържа връзки с този режим. Ние, европейците, им, имаме възможността да издигнем глас за основни права. Нека да се наложат санкции. Господин Борел, предприемете действия. Благодаря колегата Корал за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, всичко това е неприемливо, независимо от призива на международната общност и публикуването на документи, които говорят за преследванията в региона Синдзян, китайското правителство проявява незаинтересованост и насърчава основните права. Страна, която се стреми да бъде надежден, международен събеседник, е неприемливо, че не спазва основните права. В допълнение тя преследва буйгурите и други малцинства извън националните граници. Това трябва да ни накара да се замислим и да предприемем контрамерки. Наградата на господин Тоти е не само за него, а за всички уйгури, които се борят срещу тази лудост. Като европейци ние трябва да се борим за правата на уйгурското мълцинство в региона Синдзян, както във всички страни. Инициативата не трябва да се оставя на индивидуалните държави членки. Усилията трябва да бъдат ефективни. Благодаря. Малко объркахме времетраенето. Следващият оратор е господин Макалистър за една минута. Госпожо председател, уважаеми е, членове е, на Европейския парламент, е, репресиите срещу мълцинството в Синциан действително са много тревожни. Затварянето на хора без съдебна присъда, всичко това трябва да бъде незабавно прекратено. Международната общност трябва да защити тези хора правителството в Пекин очевидно не се тревожи от нищо, което му се казва от международната общност, от комисаря за правата на човека в ООН. Ще трябва да се изпрати мисия за контрол на място Същевременно в декларацията за правата на човека и към която се е присъединил Китай, всъщност се казва, че всички права на човека, на всички хора на тази земя са неприкосновени. Аз приветствам това, че утре ще приемем резолюция, която вече е готова и най-вече санкциите, които се предвиждат в нея. Колегата Сантос, благодаря ви, госпожо председател. Китай продължава със своята политика на репресии, на липса на зачитане на основните човешки свободи. Мнозина са засегнатите. Има осъдени на смърт. Положението се влушава. Това е насочено срещу културата в региона. Същевременно губернаторът, който отговаря за репресиите срещу уйгурите, е точно този, който водеше прословутия мирен процес в Тибет. Какво имаме тук? Центрове за превъзпитание, за идеология, за изтезания – за произвол и всякакви видове погазвания на човешките права. Много е важно да се настоява за незабавното освобождаване на всички правозащитници, да се забрани също така вноса на продукти, които са плод на принудителен труд. По този начин ние ще окажем натиск над китайското правителство, за да затвори тези лагери. Колегата Кючук, една минута. Uh, Благодаря, госпожо председател. Господин Борел, този дебат не е Китай или Китай, не е за Китай или китайското правителство, а защита на правата на човека. Искам да изразя уважение към Йохан Тоти, който наскоро получи награда Сахаров. Той е защитник на правата на човека и на младсинствата. В продължение на две десетилетия той работи неуморно за насърчаване на диалога и за по-добро разбирателство между уйгурите и китайците. Заради своята дейност той беше осъден на доживотен затвор. Господин Борел, на Искам да призова за следното. Илхан Тоти да бъде освободен. Второ, да се сложи край на преследванията на уйгурското младсинство в Китай. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега давам думата на а, госпожа Кармон Талбадел. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, уважаеми върховен представител, когато погледнем какво става в Китай, ще си кажем, управляващите очевидно са много силни но всъщност те са слаби. Защото кой посяга към такива средства, репресии е, срещу всеки, който е, се възправя срещу режима или който просто иска да упражнява своите права? Не. Китай е, трябва да е, носи отговорността за защитата на собствените си граждани. Е, ние естествено трябва да следим за спазването на правилата и на е, елементарните стандарти по отношение на правата и гражданските свободи. Ще трябва да бъдем е, естествено единни в това отношение и да настояваме е, пред е, Китай и е, в международната общност ръководството в Китай да спре с репресиите и посегателствата. Трябва естествено и предприятията и бизнеса в нашите страни да се съобразяват с всичко това, което става в страната и да ревизират своята политика в това отношение. Благодаря ви. Госпожа Жовко има дума. Благодаря ви, господин върховен представител. Неодавнашната история показа, че мълцинствата могат да бъдат измъчвани, но това е като ефекта на пеперудата. Много бързо последиците се усещат на другия край на света, затова и този дебат за уйгурите е много навременен. Добре е, че връчихме наградата Сахаров на господин Тоти за неговите неуморни усилия в името на уйгурите. Искам да посоча една увеличаваща се тенденция. Днес говорим за мюсулманското мълцинство в Китай, но искам да спомена християнското мълцинство в Буркина Фасо – на последната Страсбургска сесия говорихме за това на какво са подложени католиците в Алжир. Европейският парламент е гарант за едно съвременно и толерантно общество. Би трябвало СВД да включи концепцията за междурелигиозния диалог в своята официална стратегия за външната политика. Благодаря.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 Поздравления за религиозен празник, отиваш в лагер. Ето това се случва в Китай и голямото мълчание води до големи престъпления. Ние мълчим. Ние сложихме край на това мълчание, като присъдихме наградата на Илхан Тоти. Това не е достатъчно. Трябва да преминем към действие. Има нужда от санкции срещу китайските управници, които са пряко замесени в най-голямото масово преследване и затваряне в лагери в света. Има нужда от санкции срещу предприятията. Има нужда европейските предприятия да проявяват бдителност и особено текстилните предприятия да не, да не се възползват от недопустимата политика. Благодаря. Следващият е колегата Гета. Можем да прилагаме нормите както си искаме. Китай ги прилага напълно произволно, затова виждаме и това, което се случва на 1 милион в концентрационните лагери в Китай. Не е достатъчно това, което правим. Трябва да напомним на китайските управници, че няма истинска власт без отговорност. Светът има нужда от Китай. Не може да има анархия на световната сцена. Но ние трябва да се обърнем към Китай и да кажем, ние имаме нужда от вас, но вие трябва да пазите правата на човека, за да има стабилност в международен план – така че бъдете толкова разумни, колкото вашите предшественици хилядолетия назад във времето. Затворете тези лагери, позволете на вашите хора да дишат свободно, освободете уйгурите. Благодаря колегата Лега. Благодаря, госпожо председател. Господин Борел, ние знаем, че милиони хора е, са е, на прицел и е, биват преследвани те е, са задържани. Е, нарушават се семейства, разрушават се връзки е, родител-дете. И знаем какво става в е, трудовите лагери. Е, спомнете си, господин Борел, за концентрационните лагери от историята на близката история на Европа. Извършват се жестоки е, престъпления и посегателства срещу уйгурите в Китай. Е, този комунистически режим очевидно не спазва никакви принципи и права на човека. Ние показахме какво мислим и желанието си да защитим всички, които се борят за правата на човека, давайки наградата Сахаров на господин Тохти. Утре ще приемем и декларацията, в която настояваме за зачитане на правата на човека и на гражданските свободи. Европа няма да спре да защитава по неправданите. Нина Гил, една минута. Благодаря, госпожо председател, господин върховен представител. Добре е дошъл отново. Радвам се, че пак сте в залата, но в, на нова длъжност. Изправени сме